people please take their seats? Please. Колеги, ако обичате, заемете местата си. To date, I have never had to use this hammer, but I... До днес не съм ползвала този чук, но ще започна. I've got two teenage sons. Thank you very much. Please, can you take a seat? Благодаря, колеги. Ако обичате, заемете местата си. Тази сутрин имахме много наситена програма, но днес с удоволствие приветствам отново заместник председателят на комисията, Ансеп, добър приятел, Добре дошли в работната група отново. Благодаря ви за миналата седмица. Само за ваша информа... информация, по принцип, четвъртък сутрин никой не е тук в Брюксел, така че искам да ви кажа, някои колеги трябваше да напуснат, но въпреки това вашето посещение се радва с голям, на, на голям интерес. Откакто за последен път се видяхме, видяхме някои от нещата да се случват, които вие оповестихте в началото на мандата си в областта на дигиталния пазар. И така, комисарят има думата, след което вие ще имате думата за въпроси. Thank you. This is, this is your choice. Either speech or... Вие решете, госпожо председател, дали да направя кратко въведение или да започнем с обмена на мнение. Моля, заповядайте. Е, кажете няколко думи, може би, като въведение. И после ще продължим с въпроси и отговори. Вие винаги има какво ново да ни кажете. Благодаря. Уважаеми дами и господа, за мен е удоволствие да отново да говоря пред вас. В началото на мандата си аз казах, че ще бъде в тесен контакт с Европейския парламент. За мен е важно да ви представя приоритетите в цифровия пазар и стратегията, която, по която ще започнем да работим след няколко седмици. Европейците искат повече избори и конкурентоспособни цени. Цифровият единен пазар се съсредоточава върху бизнеса и то най-вече бързо развиващи се иновативни компании, но естествено не забъргърбваме и традиционалния бизнес. 500 милиона са потребителите в този пазар. Ние се основаваме на три стълба, за да съставим цифровото бъдеще на Европа. За да може да преминем към една цифрова среда, трябва да се преодолеят някои бариери. Да няма ограничен достъп до интернетни страници поради географското местоназначение на потребителя. Много економии могат да се реализират, като се премахнат бариерите, като се поощрят доставките, като се поощри електронната търговия в Европа. Ето, например, блокирането на някои страници. Това е основен проблем. Няма място за отказване на достъп в интернетното пространство. Тази практика противоречи и на принципите на единния пазар. Потребителите трябва да могат да са способни да спестят 11 милиарда евро, ако могат да пазаруват в интернет свободно в Европейския съюз хората и бизнесът са изправени пред определени ограничения и това е резултат на разпокъсаността на пазара. Има различни правила в 28-те държави членки. Електронната търговия и дигиталните продукти са добър пример за това, че всъщност потребителите са добре защитени. Има дълъг списък на избор Европейския, Европейската система за защита на авторско право, например, има много изключения, които обаче са различни във всяка държава. Всичко това спира развитието на европейската економика. И това е в ущърп на инвеститорите. Европа има нужда, естествено, от повече инвестиции в цифровата сфера. Освен това, трябва ни е, разумна инфраструктура, както и правата, които да поощрят, регула... които да се основяват на здравна и разумна регулация. Това означава, че ще може да имаме един паневропейски телекомуникационен пазар, ако това се случи. Ще имаме платформи, конкурентоспособността ще се увеличи, инвестициите и иновациите. Нашата цел е всеки да има достъп до бърз, широколентен интернет. Дами и господа, за мен е ясно, че не може да постигнем успех в областта на цифровия пазар, без най-напред да променим някои от правилата, които в момента са на лице. Затова нашата стратегия се съсредоточава най-напред върху цифровото бъдеще на Европа. Искаме да се подготвим за новия растеж, тъй като светът навлиза в ерата на клауд компю... компютинга, изчисленията в облак и нека не забравяме също така Big Data. Искаме да създадем добра основа за бъдещия растеж, така че Европа да се ползва възможно най-добре от дигиталната економика, защото данните стават все по-важни за те стават все по-важни за заетостта. Потенциалът в цифровия пазар е огромен. Помислете за автоматизацията, за устойчивото за устойчивото производство. Напълно интегрираните технологии в производителния процес ще са изключително важни за увеличаване на индустриалната база на Европейския съюз. Но за момента нещата се случват доста бавни, бавно. Затова трябва да поощрим бизнеса. Съвместимата опера... оперативност тук е ключова дума. Необходимо е по-включващо електронно общество. Няма причина днес, защо обществените услуги да не са пренесени в интернетното пространство. Те могат да станат по-бързи, по-удобно, по-ефикасни и да спестят много на данъкоплатците. Ето защо обществените услуги имат много важно място в цифровия пазар – и в нашата стратегия. Ето, например, принципа, който въжи навсякъде в Европа. Той може да а, спести 5 милиона евро на година, а именно принципа за достъп на, ин, на информация. Дами и господа, Създаването на е, цифровия пазар се обхваща много различни области, тъй като е, цифровите въпроси засягат всички аспекти на нашия живот. Нашата стратегия за цифровия пазар трябва да се вижда и като възможност за бъдещите години. Нашата работа заедно ще започне на 6 май. И така, готов съм за вашите въпроси. С удоволствие ще им отговоря. Благодаря. Um, Преди да започнем с изказванията, Нека първо да приветствам хората, които се присъединиха към нас. Това са студенти от Италия, Полша, Словакия и Харватия, тук по линия на международния обмен на студенти. Um, we need more youth exchanges, we need more young people. Действително трябва да има по-широк обмен на студенти, повече пътуващи млади хора. Тук сте точно в подходящия момент, защото заместник председателя комисаря Танси разговаря с депутатите за тяхното предложение за дигиталния единен пазар, в който в което се обхващат множество мерки, за да може Европа действително да бъде в крак с развитието на новите технологии. Виждам, че много от вас вече ползват нови технологии активно още от момента, в който влязаха в залата. И това е момента, в който можем да получим отговори на някои от своите въпроси към комисията, преди да, предадем, преди да направим по-формални предложения. Ще чуем първите три въпроса и след това възможно за отговор. Първо започва Евлин Герхет. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисар. Ще изчакам, докато си сложите слушалките. За нашите гости само, казва председателката, ако си поставите слушалките, ще може да слушате на вашия език какво става в залата трябва да намерите канала на съответния език. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви и за това, че ни дадахте преглед за това какво ни, остава в, ни очаква в бъдеще. Вие направихте някои много важни бележки които ни занимават тук в Европейския парламент. Най-напред, е, многото бариери, многото пречки в рамките на единия пазар, които ни пречат да достигнем, да ползваме истински постиженията на цифровия пазар. И това се отнася както за бизнеса, така и за потребителите. На второ място, защо този пазар не функционира така добре, това е доверието на гражданите то не е много голямо в този пазар, защото правилата в държавите членки са съвсем различни и те нямат а, нямат представа за всички тези различни правила. Знаете, че имаме традиция на законодателството в Европа, традиция на хармонизирането. Например, с директивата за защита на потребителите се опитахме да хармонизираме тази защита. Мисля, че това е правилният път, защото както за бизнеса, така и за потребителите трябва да има една основа за общите права, с които се ползват хората. Моят въпрос е, Искате ли да промените тази традиция? Аз изпълням вашата реч от 26 ноември в пленарна зала, когато вие казахте, че принципа на държавата на производство ще е основата за защитата на потребителите и в онлайн пространството. Трябва да ви кажа, че моята политическа група няма да може да подкрепи тази инициатива. В такъв случай ще има много, би имало много проблеми при принципа на происход на държава, това означава 28 различни правила за бизнеса. Това означава, че ром едно ще се постави под въпрос, където се казва, че защитата на потребителите е най-важният елемент. Затова бих искала да зная по кой път ще тръгнете и се надявам, че сте помислили по въпроса за хармонизирането на законодателството, защото само ако имаме общи европейски правила, ще може да разградим бариерите, които все още съществуват. Благодаря, Кая Калас. Благодаря. Изкушавам се да направя изказване си на естонски, е, но няма да го направя. English, so, so uh, interact, uh, Ще се изкажа на английски, защото така ще е по-лесно да си общуваме. Живеем в един цифров свят. Границите вече са между услугите по интернет и а, услугите офлайн, а не между отделните страни. Така че а, е, е, дигиталният пазар засяга огромни от, а, части от економиката. Имам няколко въпроса, но ще задам само. Имам много въпроси, но ще задам само няколко. Споменахте електронното правителство, казахте, че Европейския съюз изостава. Моят Въпрос е следният. Планира ли се нещо? Планира ли се да се направи нещо, така че да се покаже, че електронното правителство може да работи и на ниво Европейски съюз? И вторият ми въпрос. Онлайн платформите за заетост и економически растеж. Всъщност, благодарение на множеството различни платформи онлайн се създават условия за економически растеж и е, увеличаване на етостта Също времено е, е много трудно да се гарантира равнопоставеност между телекомуникационните фирми. Как можем да направим така, че развитието да, на, на разпоредбите да не е, нарушава напредъка на телекомуникационните фирми. И след това, по отношение на нововъзникващите предприятия, ще има ли нещо специално за тях в стратегията за цифровия пазар или ще се засягате само в стратегията за единния пазар? Мерси. Е, Благодаря, господин заместник председател, че сте тук сред нас днес. Бих искала съвсем накратко да се спра на темата на защитата на потребителите. Много внимателно се следи онова, което ще бъде направено от комисията идеята за отделни режими в различните страни бе оставена на страна, но все още очакваме да видим как ще се развият нещата. Въпросът е, че е добре да има по-голямо задълбочаване на хармонизацията, а не да се спазва правото на продаващата страна, защото това по никакъв начин не защитава потребителите. Ние сме длъжни да се погрижим за правото на по слаби в случая това са потребителите. Имам няколко въпроса и в областта на електронната администрация, електронното правителство, както е по-известна, са предприятията и е, особено във връзка с предоставянето на услуги. Е, говорим за взаимно признаване на квалификации. Трябва да има възможност едно е, предприятие да има достъп в трансграничен план до информация за необходимата квалификация, която се изисква, за да предоставя услуги в една или друга страна. Какво възнамерява да направи комисията, за да въведе ефикасни и равноправни мерки, за да може всички да получават тази информация онлайн? И възнамерява ли комисията да въвежда специални мерки за насърчаване на трансграничната търговия в някои територии на Европейския съюз? I now have a much longer speaker list, so before we stop... От тук нататък следващия списък изказващи се е по-дълъг. И преди да изкажа, да дам думата на председателя Ансип, заместник председателя, чувате имената на изказващите се. Маклакен, Катен Штайла, Ава Панова, Ева Панова. Okay. Christa Schaldemose. Anybody else? Yes, Rosa, <laughs> sorry. And I, I, I really apologize again. I find this room very challenging. Извинявам се отново. Действително е трудно в тази кръгла зала да се работи, но ще се справим. Благодаря за въпросите. Um, за правата на потребителите. Talking about country of origin principle. Говорихме за промяната, която извършихме с съответната директива. Тук вече въпрос е съвсем различен. Не става дума за защита само на потребителите. Тук се поставя въпроса за ДДС, и е, смяната на принципа от е, страна на происход към страна по предназначение. И е, що се отнася до нашите предприемачи, фрагментирани и разпокъсания европейски пазар е основна пречка за техния бизнес, според тях. А и потребителите се оплакват от това, че има 28 различни вида регулаторен режим – за защита на техните права и в много случаи те не могат да закупуват определени стоки или услуги, е, тъй като те съответно е, поради някакъв е, режим регулаторен не могат да бъдат продавани там. И гражданите не могат да разберат защо точно и как това се случва. Предприемачите също не са наясно с правата си. За цифровото съдържание бихме искали регламенторната рамка да е напълно хармонизирана. В момента няма регулация на европейско ниво по тази въпрос, а пък и на национално ниво няма много такава. А що се отнася до материални стоки, които купуваме онлайн или продаваме онлайн, бихме искали да създадем и някакво договорно право като модел. Не става дума за общо европейско план, право, което знаем, че не се радва на одобрение като идея, а по-скоро хармонизиране на регламентиращата уредба. Така че нашите дружества да са улеснени в трансграничната си търговия. За електронното правителство тук също се зададоха въпроси за това. Има доста и то много определено добри примери от е, практически всички страни членки за е, дейности по електронното правителство. Но е, проблема е, че не можем да използваме тези добри услуги или добри е, практики, създадени от отделните страни, трансгранично, т.е. няма оперативна съвместимост, така да се каже. Затова и трябва да работиме в рамките на нашата стратегия за единия цифров пазар. Вече има директива, за електронно, за взаимно признаване на личните данни, когато тази директива ще бъде приложена напълно, ще има възможност и през граници да се да има достъп до тази услуга, която е част от електронното правителство всъщност. Но разбира се, е, има още доста път да се извърви и задачата съвсем не е лесна. За онлайн платформите тези платформи определено е, ще имат много светло бъдеще. И въпроса е как ще бъдат споделяни те хората е, ги харесват. Въпросът е да се постигне ефективност. Не говоря само за търсачките е, на интернет, но и други платформи. Примерно, няма да споменавам имена. Само един комисар има право да произнася имената на конкретни дружества, това е, е госпожа Викстром, всички други могат да говорят само за политики. И управителя на Банка в Ингланд каза, че в банковия сектор сега се регистрират загуби от типа Uber Type. Банките губят и то губят най-печелившите си дялове, т.е. губят в полза на онлайн платформите. Всички доставчици обаче на услуги трябва да спазват съответното законодателство. Никой не може да се поставя над него. Ние трябва да подкрепяме подобни платформи, защото в края на краищата те са достатъчно ефективни и предоставят много добри услуги на гражданите. Гражданите, разбира се, имат и своите оплаквания за платформите, за търсачките по интернет, например. И Има случаи, когато компании имат е, доминантно положение или монополно дори положение на подобни пазари, но те нямат право да злоупотребяват с това положение, иначе е нормално, случва се и това. И когато това се случи, когато има злоупотреба с е, доминиращо положение, ние се налага да разследваме и да се намесим съвсем, съвсем естествен процес. Аз лично отново говоря за програмите за търсене по интернет. Има и възможности да заплаща човек, за да излизат определени резултати. И когато човек търси да рекламира услугите си, може да се възползва от това. И по отношение на законодателството, за което ме питахте, законодателното предложение, да, оттеглихме го и няма да продължаваме с тази тема. за общото право, за законодателството за продажби. Председателката. Определено ние не сме доволни, ако се създават ситуации, които свалява, свалят нивото на защита на потребителите. Защото когато се търси хармонизация, ние търсиме минималното ниво на такава хармонизация. Често се работи и за всеки отделен случай, примерно с пакета е, е, за телеком, единия пазар за телекомите. Потребателите в някои страни имат права, които не са е, налични за потребители в други страни. Затова комисията препоръча подхода на хармонизиране да е минимален. Но Европейския съвет не приема дори този минимален подход. Така че, когато казвате, господин комисар, пълна хармонизация, отчитайте и този момент. Ако ще търсим хармонизация, трябва да има предложения, които ще минат през съвета и не може да се очаква някои страни да свалят, да снижат нивото на стандартите си. Би трябвало да разглеждаме нещата за всеки отделен случай. На моменти да търсиме минимална, на моменти максимална хармонизация. Да, но, уважаема госпожо председател, вие сте наясно, ние определено споделяме едни и същи виждания. Аз съм убеден, че е, схващанията на Европейската комисия по тези въпроси съвпадат напълно с е, позициите на парламента. И има много, много конкретни разпоредби, е, които можем да сочим с пръси да обвиняваме, но нека да не почваме в тази посока сега. Добре, казва председателката. Четири имена бяха изброени за изказвания. Заповядайте. Благодаря, господин заместник председател на комисията, за изказването ви за стратегията за единия цифров пазар. Какви са конкретно е, плановете ви за блокирането, което се случва с неправителствените организации? Как точно ще се осъществи преносяемостта на законно закупено съдържание? Огромна част от творбите в Европа всъщност не са на разположение да бъдат законно купени и пренесени през граница. Примерно YouTube, платформата, която е класически пример. Някои платформи, е, примерно публични е, средства за масова информация, също не могат да бъдат е, закупувани и изнасени. Така че е много интересно какво точно се случва, ще може ли да се преодолее а, е, така геоблокажа на подобни практики а, е, и подобни практики. Какво ще се случва с роуминга за Netflix? ще има ли е, пазар, който няма да създава дискриминиращи условия за потребителите. После Ватмос, какви са плановете ви? Има предложения да се облегчи е, положението на малките и средни предприятия, които работят на цифровия пазар – със съответни разпоредби за оборота им, дали това може да се случи, да се фиксира праг на оборота, той ще бъде ли достатъчно висок, дали ще е близо до това, което ние предлагаме оборот от 100 000 евро. Колко бързо може да се въведе тази идея за прага? Grazie Presidente, grazie al Vicepresidente. Nicola. Благодаря, госпожо председател, господин заместник председател. Мога да кажа, че съм много щастлив, че сте тук при нас днес след обед, защото темата за мен е основна за бъдеще. За бъдещето единия цифров пазар. Защото и цифровата економика е свързана в голяма степен с е, индустриалната ни основа. Европа трябва да има конкурентоспособност на световните пазари и новите технологии и предлож... приложения биха могли да бъдат е, двигател за това. Ние също така можем да работим за възстановяването на сектор, който е ключов за нас за създаването на работа, традиционното производство. И комисията смята да се занимае и с тази, с тези задачи. Искам да чуя какво конкретно възнамерявате не само за да дадете глътка въздух на новите цифрови е, дружества, но и да се даде възможност традиционната промишленост в Европа да се развива и е, обновява. И също нещо, което е свързано така с съображения за околната среда. Е, говориме за новосъздаващи се компании в нови области и в традиционни такива. Можем ли да очакваме да има преход към цифрово производство? Има ли комисията политическа стратегия в това отношение? Не само е, просто да работи по въпроса за правилата за тръжните процедури, но е, целият този нов цифров свят и цифровото производство ще сте получили достатъчно внимание също така. Господин Далтън. Малко коментари за преносемостта на цифровото съдържание и геоблокирането. Чухме, че искате да работите в това отношение, но не чухме никакви подробности, а това е ключово. Как точно ще можем да преминем към някакъв вид преносимост, ако това не създадем, ако не създадем де-факто паневропейски лиценз е, или е, свидетелство за авторство? всичко, което може да ми кажете като подробности, ще е добре дошло. И малко по-общ коментар – ако искаме е, цифровата ни програма и цифровия ни единен пазар да постигнат действително успехи, това означава да се сбогуваме за съществуващите бизнес модели. И ще ви дам няколко примера. Примерно компанията Uber, Airbnb, Google. Е, тези компании, като цифрови такива, имат огромен успех. Като потребители също те изкореняват съществуващите бизнес модели, но действат много грубо, защото регламенторната рамка не е предназначена за цифровия свят, а за предишния. И как ще можем да привлечем цифрови приемачи в Европейския съюз, защо, като всеки път, когато те се появят тук, ние ги застрелваме с регулации, които не са предвидени за цифровия свят. И как си сътрудничите с останалите комисари, с законотворците в страните членки? Считате ли, че сред останалите членове на комисията и в страните членки съществува ясно разбиране, че ако искаме цифровия пазар да има успех, трябва да променим законодателството? Айвен Стефнич. Thank you, Madam Chair. Благодаря. Господин комисар, аз високо оценявам вашите усилия да подобрявате непрекъснато ситуацията на цифровия пазар, но ситуацията е много свързана с структурата на ДДС. Въпросът ми е, Смятате ли да въведете някои промени в съществуващата ДДС система, която всъщност създава бариери за трансграничната търговия? И на второ място, позицията на дигиталните ръководещи, на водещите предприятия в дигиталния пазар. Вие говорихте за е, отделните държави и във всяка от тях има определени предприятия, които имат е, доминантна позиция. Какво смятате да направите с е, точно тези предприятия? Какъв ще е вашия подход към тях? Ема Макларкин. Благодаря. Господин комисар, ние всички искаме да имаме един добър, добре функциониращ дигитален пазар, който да увеличи заедостта. И ние бихме искали всички дейности, които засягат цифровия пазар, да почиват на твърди данни, на консултации, на проучвания, на ясни данни. И така, когато става дума за геоблокинга, искам да ви попитам, имате ли твърди данни, имате ли доказателства, че наистина инициативата, ще се обенич... която предлагате, ще се обенчае с успех. Ние знаем, че трябва да ускорим, да укрепим нашите усилия. Но много е трудно да се прецени на къде да вървим. Ето, например, с събирането на данни или текст майнинг. Трябва ни модел, устойчив модел за лицензите. Ако предоставите регулация сега в тази ранна фаза, тези развиващи се пазари може би ще бъдат спрени в тяхното развитие. Тоест, вашата намеса на тази ранна фаза може да е контрапродуктивна. Но по отношение на признаването на нуждите на творческата индустрия, мисля, че в тази област Вашите усилия са чудесни. Трябва обаче да сме много внимателни в тази област. Когато казваме, че искаме стабилна рамка за признаването на правата на тази индустрия, ние не би трябвало в същото време да ограничаваме, да ограничаваме и използването на тези продукти, на креативните продукти, защото това, което е, артистите, хората на изкуството получават от ползването на техните продукти е много, много голямо. Е, трябва да е, укрепим правата на творците, така че е, тези хора да продължат да творят и да живеят от това. Имате думата за отговор. Благодаря още веднъж за вашите въпроси. Зададохте ми въпрос за геоблокинга. Аз съм абсолютно съгласен с вас, че ако дадем възможност за преносимостта на съдържанието. Това не е цялото решение. Хората трябва да имат през границите си достъп до дадено съдържание. Както знаете, е, в момента ситуацията не е много добра. Аз бих искал да мога да достигам в интернетното пространство шедьоври, които ме интересуват, но дали а, ако съм съгласен да заплатя за този достъп, ще ми разрешат достъпа. Това е нашата цел. А, аз да мога да заплатя за съдържанието, до което искам да достигна, така ще получим една ситуация, в която всеки ще печели, всяка от страните. Това е нашата цел. Около 100 милиона европейци биха искали от вкъщи да имат достъп до цифрово съдържание. От, е, и това съдържание се намира много често в друга държава членка. През годината 271 милиона пътувания се извършват в е, Европейския съюз. Тези хора искат да имат достъп до законно закупено съдържание, което те са закупили в своята страна, от която идват, но отново те не могат, защото са блокирани. Аз не говоря тук за малцинства, аз говоря за, когато говоря за деблокирането на геоблокинга. Аз не искам да разруша този бизнес модел, който се е, базира на принципа на териториалността. Зная, че уважаемата Юлия Реда предлага паневропейски лиценз, но в много случаи, когато продуценти а, е, идват от малки страни, само а, е, съседните им страни са готови да закупят тези лицензии и да покажат тези филми, например, никой друг. Аз също така не искам да променя начина на публикуване, тази системата на публикуване и на издаване на творчески продукти. В нашата стратегия за цифровия пазар ние няма да се опитваме да променяме тази система. Най-напред е, филмите отиват в кината, след това в, е, на DVD, след това в видео по пожелание и след това те могат да се купуват трансгранично. Това е за момента иерархията. Според мен много от хората, които се опитват на думи да защитят правата на творците, те не, не, не познават достатъчно добре реалността. Казал, казвал съм вече, при други поводи, че четох една статия от Twitter, според която 29% от канадеите ползват Netflix, VPN, и американски интернетни адреси. Според тази статия, изборът в Штатите е по-богат, отколкото в Канада. Не зная дали това е така, но според тази статия, даже една трета от канадците използват Netflix, VPN и американски адреси според една друга статия, не помня вече откъде беше тя, това беше а, статия <clears throat> чрез линк, която прочетох. Има 21 милиона хора от Китай, които използват VPN, за да гледат филми. И естествено, операторите казват не, нашите абонати, те са всички в Штатите или в Обединеното кралство, те не са, в, те не са от Китай. Но ние знаем как колко е лесно да се използва VPN, за да се получи достъп до цифрово съдържание. Така че в истинския живот геоблокинга не е проблем от техническа гледна точка. Но съм сигурен, че нашите хора искат да са честни и биха платили, ако искат да потребяват определено съдържание, но днес ние не приемаме техните пари. Мога да ви дам един пример от Spotify от Австралия – когато имаме легален даунлоуд от Spotify и когато то даунлоудването се увеличава, то нелегалното даунлоудване от оренти се намалява. Това е много силна взаимовръзка между легалните и нелегалните даунлоудвания. Всички знаем, че пиратството е свободно и не, и, и не трябва да се плаща за пиратски продукти, но операторите могат да предлагат услуги с по-добро качество, с, на по-добра скорост и хората биха плащали за тези услуги. Още веднъж искам да подчертая, аз искам да подкрепя творците, искам да им дам възможност да получават повече пари, е, едно достойно заплащане, това е моята цел. Така че трябва да се правим и с правоприлагането, това, което споменахте вие. Това означава, че ще се съсредоточим върху а, следвай парите, върху този принцип. Някои компании финансират тези платформи и приложения, които позволяват, които позволяват нелегалния достъп до цифровото съдържание ние трябва да се справим и с тези големи играчи в цифровото пространство. И така, целта ми е да създам ситуация, в която всички печелят, целта ми е да защита правата на интелектуална собственост, но също така искам и да поощря международния достъп, трансграничния достъп до цифрово съдържание за нашите граждани. Те го заслужават. Моето лично мнение е, че трябва да повторим това предложение, предложението от 2004 2008 година за създаване на този прак а моето предложение за прага е от 100 000 евро. 81 000 британски паунда е прага във Великобритания и никой не се оплаква. Трябва да чуем тези хора. Но това предложение бе отхвърлено от държавите членки. Надявам се обаче, че сега държавите членки ще помислят по-сериозно върху това предложение. За стандартизацията и, и бизнеса. Стандартизацията и оперативната съвместимост. Тези, това са инструменти, които определено ще помогнат на бизнеса да пуснат корени в цифровото пространство. Имаше вече такива гласове, такива предложения а, за продукти от пето поколение, но ние все още даже не сме достигнали четвъртото поколение. Въпреки това, ние се движим в тази посока, имаме нови стандарти, насочено към, насочени към новите поколения и се надявам, че предложенията за новата стандартизация ще е по-бърз, отколкото процеса, който е, трябваше да покрие продуктите от трето и четвърто поколение. Трябва да говорим много повече за данните, когато говорим за економията, економиката на данни, за отговорността и собствеността на върху данните. До момента, когато говорим за данните, ние говорим главно за тяхната защита. Но трябва да говорим за данните като за един ценен природен ресурс. Трябва да говорим за тях като за стока. Сега за новите компании. Да, те създават заетост в Европейския съюз. Новите компании са най-гъвкавите оператори хората с най-бърза реакция, които използват новите възможности. И трябва да създадем една бизнес среда, която да ги поеме, която да им да даде възможност за развитие. И моят въпрос е защо, когато тези нови компании започнат да се развиват, отиват в Штатите, защо ние в Европейския съюз да не може да задържим своите мозъци? Трябва да създадем именно такъв, такава бизнес среда, която да е привлекателна за новите компании. Абсолютно съм сигурен, че единият цифров пазар ще подкрепи новите компании, ще им даде възможност за развитие, а също така и малките и средни предприятия ще могат да се ползват от облагите на бъдещия единен цифров пазар. Но когато ние създаваме този пазар, не бива да говорим за протекционизъм. Този пазар ще е за всички, за гражданите, за бизнеса, но също така и за бизнеса, за, бизнеса от трети страни. Сега за преносимостта. Не искам да нарушавам принципа на териториалност, но не съм и готов да защитя териториалната изключителност, защото ако продължим в, по този път, преносимостта на съдържанието или пък трансграничния достъп на съдържанието няма да се случат. И така, трябва да дадем възможността на гражданите за трансграничен достъп до цифрово съдържание. Дали на следващо място, дали вярвам, че държавите членки ще искат да променят съществуващото законодателство. Да, смятам, защото има причина за промяна на това законодателство. Вие знаете по-добре от мен, че според анализ на Европейския парламент, цената за неизползване на дигиталните услуги е 340 милиарда евро. И аз всъщност говоря за основни права тук. Тоест, използването на геоблокинг означава дискриминация – и това се случва в Европейския съюз на 21, на 21 век. В 21 век това е просто неприемливо. Имаше въпрос за ДДС системата. Дали искаме да променим системата? Комисар Московиси се занимава с въпросите за данъчното облагане. Вие знаете, всички комисари си сътрудничат, но все пак ясно решихме, че когато говорим за умения, например, ние ще предприемем холистичен подход и няма да разделяме дигиталните от недигиталните умения. Мариан Тайсен ще предложи тази стратегия за уменията. Планираме да продължим това сътрудничество. То беше много плодотворно. Имахме заседание с нашите дигитални шампиони по време на моя мандат – и когато посещавам някои държави членки, аз винаги говоря и споменавам дигиталните шампиони. За оценките на въздействията и публичните консултан... консултации. Седейки до госпожа председателя, която защитява правата на потребителите, и се стъпва за по-добро регулиране в Европейския съюз. Аз просто не мога да не следвам тези принципи. Не ми хрумва да ги заобиколя. Да заобиколя публичните консултации или пък оценката на въздействието, естествено, те са част от нашата стратегия. Сега за тексти, Data дейта майнинг. Картината е различна в държавите членки. Например, в Обединеното кралство учени имат достъп до тези иновативни инструменти. Те работят с Big Data, Text Mining е, е достъпен в някои държави членки за учените. Но в други държави членки, за съжаление, нещата изглеждат по различен начин. Ситуацията е друга. Ние искаме да дадем възможност на нашите хора, на нашите учени да имат достъп до Big Data, защото, както знаем, възможно е да се намерят всякакви взаимовръзки, всякакви модели, които ни интересуват в Big Data – и да получим вдъхновение за плодотворни решения, когато използваме дета майнинг. Така, мисля, че отговорих на всички въпроси. Благодаря ви. Um, Чувате имената на колегите, които ще се изкажат. Because because I'm going to to need leave I can't. Аз се извинявам, че ще трябва да напусна заседанието по-рано, защото няма как да се прибера по дигитален път. Ще трябва да се прибера от дома си по аналогов път. Така че, нека да направя аз няколко коментара. Последък в Европа постигнахме големи успехи. 6 от 10 най-големи най-взаимосвързани дигитални економики с Европа заетостта в Европа. Две от тях са в Европейската економическа общност и четири в Европейския съюз. Има фирми, които са наречени, е, така наречените еднорози, които са е, направили печалба от повече от 1 милиард евро. Има е, и един е, предприемач на 62 години, който само благодарение на едно свое изобретение, изключително умно обаче, е, е, постига голям успех, защото създава чип, който да може да изключи автоматично вашия телефон в момента, в който го загубите и този чип сега се продава на най-големите производители на чипове, така че е, нека да не казваме, че е, нямаме дигитални успехи. Напротив, това не е вярно. Има отлични постижения тук в Европа и трябва това да се знае. Катри. Благодаря, Вики. Светът, в който живеем, се променя изключително бързо. И аз ще дам малко статистически данни. Броя на мобилни телефони в света е равен на броя на хората. Смартфоните са 1 милиарда през 2013 година, най-бързо навлизащата технология. Повече хора имат мобилни телефони, отколкото банкови сметки. Виждате за какво става дума. Така че Цифровата економика е от, не просто от голямо значение, тя е от решаващо значение. Затова е много важно да се е, вземат предвид постиженията в Великобритания, които са постигнати в рамките на съществуващата рамка, така че има какво да се направи и в сегашната рамка. Могат да бъдат насърчени и други държави членки да действат по подобен начин. По копирайта, авторските права, Очакваме реалистичен подход към реформите, що се отнася до обществените поръчки. Също трябва да се направи нещо, включително и във връзка с електронната администрация и как изобщо можем да насърчим държавите членки да бъдат по-склонни да си сътрудничат на ниво Европейски съюз. И още нещо за уменията. Радвам се, че споменавате онова, което ще бъде разгледано и от госпожа Тайсън. Разделението в уменията в електронния свят по пол е много голямо. Е, само 7% от преподавателите в университетите, преподаващи компютърни науки, е, са жени. А, е, така че трябва да променим това. Трябва да насърчим повече жени да се занимават с компютри. жените трябва да се виждат като способни да постигнат добра кариера в тази област. И така, наистина ли можем да очакваме вашето предложение на 6 май? Ava, we have very powerful women on this committee. Има, има доста силни жени тук в тази комисия. Благодаря, Вики. Да, днес сме доста добре балансирани. Он ден заместник председателя беше в София, имаше кръгла маса по електронното управление с министри и заместник министри и аз бях единствената жена на тази кръгла маса и си мисля колко пъти говорим по тези теми в Брюксел и отново има небалансирано представяне на двата пола, но тук в Имко сме добре балансирани. И така, благодаря ви много, господин заместник председател, че сте тук. Благодаря ви, че дойдохте и в София. Вие е, обикновено не пътувате в държавите членки, но сте ни обещали, че ще работите а, е, в тясно сътрудничество с парламента и действително поне веднъж седмично сте тук в Европейския парламент. Нещо, което високо ценим. На конференцията преди няколко дена Комисията, парламента, националните власти, и правителството заявиха, че ако, има, ако искаме да завършим единия пазар, трябва да има ясни и проста за използване електронна администрация. Искам да подчертая значението на този важен въпрос. Темата бе засегната вече, но въпросът, който аз ще задам, не, беше, не е бил зададен до тук. Първо, електронните умения. Искаме всички да могат да се възползват от обществени услуги, предоставени по електронен път, свързани с здравеопазването и администрацията. А, и за това трябва да насръчаваме компютърната грамотност. А, още на ниво образование и професионално обучение. Да не говорим, че дигиталната економика има нужда от изключително високо квалифицирани служители – Та моят въпрос тук е новата стратегия, която трябва да можем да очакваме на 6 май. А, предвижда ли тя специални инструменти за насърчаване на компютърна грамотност от ранна възраст? И вторият ми въпрос, когато говорим за ефикасните услуги а, по интернет, а, ефикасната администрация, а, Знаем, че има известни проблеми с доверието на потребителите към електронните услуги. Предоставянето на повече държавни административни услуги по интернет ще загуби своята добавена стойност, ако хората нямат вяра на електронните услуги и затова не ги използват. Същата логика може да приложим и към електронната търговия – И така, новата стратегия предвижда ли специални мерки за а, увеличаване на доверието на гражданите и потребителите към електронните административни услуги? Криста Шалдемос. I will speak in Danish uh, today. Um, Commissioner. Господин комисар, благодаря за това, че дойдохте и наистина е, с интерес очаквам вашата презентация за дигиталния пазар. I did speak in English, but I will... <laughs> говоря на английски, исках да говоря на датски, обърках се. Speak in Danish. Сега обаче продължавам на датски. И така, господин комисар, благодаря ви за вашата презентация. Искам да кажа, че се радвам много на бъдещата стратегия, която да очакваме, защото смятам, че по принцип сме много съгласни за основните стойности, които свързваме с цифровия пазар, за основните ценности. Но искам преди да ви задам въпроса си да, да кажа, че много ме интересуват геоблокинга и преносимостта на съдържанието. Моят конкретен въпрос е следният. Мислили ли сте за последствията за културното многообразие, което имаме в Европа? Е, имаме езиково многообразие, имаме културно многообразие в Европа. Много често се говори за Netflix. Дадохте примери за това с, с Netflix. Е, хубаво е, че може да се използва VPN е, връзката, за да се ползва Netflix. Добре, но това може да доведе е, до, до е, загубване на културното многообразие. Освен това, младите хора се справят с английски, но ако по-възрастни граждани искат да ползват тези услуги и те ще имат проблем. Те биха искали да слушат услугата на датски, например. А, така че трябва да продължим да запазваме, да, сме, да, да искаме да запазваме културното и езиковото многообразие. Кристал. Thank you very much. Благодаря, господин, госпожо председател. Господин заместник председател на комисията, е, абсолютно съм съгласна с колегите, че вие държите на думата си. Вие обещахте да си сътрудничите с нас и ние с удоволствие ви посрещаме тук във вашите регулярни е, визити, особено в нашата комисия. Искам да коментирам няколко момента, свързани с стратегията за единния цифров пазар, която очакваме с огромно нетърпение. Да Както казахте вие, предложението за хармонизирани европейски правила за закупуване на дигитално съдържание ще бъдат обявени в този момент, но ме интересува кой правен инструмент е, предпочитате регламент или е, директива. Също говорите за доставката на почтенски пратки. Е, мисля, че много трябва да бъдем изключително смели в визиите си в това отношение. Това го чувам и от потребителите, и от бизнеса. Възнамарявате ли да предложите законодателни дейности, за да има достъпни и висококачествени е, куриерски услуги е, трансгранично, защото знаете, че пазарът е разпокъсан между 28 почтенски служби, които а, си работят в рамките на собствените регламенти и в никакъв случай не са институция, която е кой знае колко отворена за иновации и ефективност. Търсите ли разработването на по-инновативни решения за доставка на пратки? електронната търговия се зависи изключително много от е, доставките и потребителите не винаги им е необходимо да могат да получават стоката а, е, всеки ден от 9 до 7, 5 дни в седмицата. Има много по-ефективни и по-ефтини начини за доставка. Знаете, примерно, е, депозитни шкафчета на гарите или на други места. Е, така, изследвате ли въпроса къде са най-големите пречки за новите оператори на пазара? Какви са новите решения? За електронната търговия беше направена отлична презентация за платформата за разрешаване на спорове. Много се радвам, че в е, началото на следващата година се, случ... се очаква тя да се случи и се надявам, че и други аспекти на цифровия пазар могат да се е, модернизират толкова бързо. Защото в края на крещата тук вече е, се създава една економика на споделянето и ако ние в Европейския съюз не поведем, страните членки ще създадат напълно различен и разпокъсан национален режим на законодателство. И е, сега имаме един много рядък случай и възможност, когато дружествата се обръщат към нас с молба да се регулира е, тази област. Много рядко или никога не се обръщат с нас подобни молби всъщност. И комисията планира ли да предприеме някакви дейности в такъв смисъл? Ще съобщите ли нещо такова на 6 май? И в заключение, благодаря много за вашето присъствие на нашата работна група миналата седмица. Вие чухте притесненията на заинтересованите участници в този процес. Има много иновативни дружества, а пък и единични предприемачи, които заминават за щатите, защото там могат да работят мащабно. Затова тук много често се споменава тази разпокъсаност и фрагментираност. Това е проблем, с който трябва да се борим. Също оценявам високо цялостния ви холистичен подход към нещата. Холистичен е много модерна дума в момента, но ако подхождаме именно така, Стратегията за единия цифров пазар трябва да обхваща и телекомуникациите, защото роуминга на данни също е част от цялата система. И мисля, че вашата стратегия трябва да включва и него. И накрая в работната ви каня да участвате в нашите срещи на работната група за единия цифров пазар. Ние планираме да направим конкретна дискусия с вашите служби след приемането на стратегията за единия цифров пазар. И бих била много благодарна, ако ни дадете имената на съответните директори от е, генерални дирекции, да обсъдим конкретните глави от стратегията, директорите, които отговарят за основните раздели, да ги чуем, да обсъдим, да чуем техните становища. Предвидели сме гордо, може би 10 или 12 май да е следващата ни среща и като виждам колко сте ангажирани, колко и усърдно работят службите ви, съм убедена, че ако продължим да работим в сътрудничество, ще постигнем много, което абсолютно си струва, защото сега имаме определено шанса да окажем своето въздействие върху циф... развитието на цифровия пазар в следващите 5 години. Затова трябва да се сътрудничим много тясно и не само лично с вас, но, но и с вашите служби. За да можем да оказваме натиск в съвета, за да не ни блокират страните членки в усилията ни на европейско ниво? Благодаря, господин Ансип. Имате думата за отговор. Благодаря, благодаря за вашите въпроси. Нека да започна сега с въпроса за електронните е, доставки и за оперативната съвместимост. Както знаете, електронните доставки, например, са изключително. Електронните държавни поръчки са много развити в Португалия, например. И в момента, в който можем да въведем електронни обществени поръчки в цяла Европа, ще спастим около 50 милиарда евро в Европа. Това е огромно количество пари. Може би много конкретно е, гражданите ще спечелят от това, но е, някои компании може би ще загубят, защото няма да има толкова закрила на пазара. Но в края на краищата в Европейския съюз ние търсим единен пазар без граници и без протекционизъм. Затова аз се обявявам за а, и искам да се работи повече за електронните обществени поръчки, а също и за други иновативни инструменти за електронно правителство и електронни услуги в Европа. Жените в е, информационни и комуникационни технологии. Това е проблем, честно казано. Само 20% от всички работни места в е, центъра на ИКТ се заемат от жени. А защо е така? Говори се за различни традиционни нагласи, но какви традиционни нагласи е, можем да е, говорим, когато става дума за цифрова економика? И къде не става дума за поколе... традиции, наследени от предходни поколения – така че трябва да се работи по този проблем много сериозно. И съм убеден, че жените могат да работят в този сектор дори по-ефективно и от мъжете. About trust. Uh, oh, about 6 of May. За 6 май да. Много пъти казахме, още преди срещата ни днес, ще излезем с стратегията за единия пазар на 6 май. Електронните умения. Комисар Тайсън ще подготви една стратегия за, именно за холистични умения – но съм напълно съгласна с вас. В учебните програми на училищата трябва да се застъпи а, тази тематика от най-ранни години защото липсата на умения в, това отношение в училищата е забележителна. А, в този сектор се създават огромен брой работни места. Само в разработката на приложения в момента те са 1,8 милиона, но по прогнози след няколко години ще станат 4,8 милиона. Само приложенията. Значи още 3 милиона и повече в следващите няколко години. Та проблема трябва да се реши. Няма да стане незабавно, разбира се, но трябва да се вземем. Културното разнообразие и Дания. Много ми харесват татските филми. Определено ги харесвам. И в Естония ги гледам в моята страна. Те са много популярни. Дават се по националната телевизия. Знам, че в Дания има изключително много хубави филми. Но е, който е, взема решение кои филми да се купуват, не винаги ги купува. И за това, според мен, трябва да има трансграничен достъп до цифрово съдържание. Аз съм готова да, готов да плащам, защото тези филми ми харесват. И за мен е точно така ще получим е, диверситет, културно разнообразие, защото така хората ще имат достъп до тези шедеври. Съвсем наскоро се срещнах с Бив бившия директор на, генералния, на германския филмов архив. И според него има стотици, те имат стотици изключително хубави филми на цифров носител вече, но разпространителите не се интересуват да купуват лицензии за да показват подобни филми, да речем, тук в Белгия. Те нямат економически стимули за това. По целия свят като цяло, колко има? 120 хиляди, 1 милион, 10 милиона души които се интересуват, да речем, от подобни филми, но те не живеят в една страна тогава решенията да имат трансграничен достъп. Да а, бъдем готови да приемаме техните пари. Това именно предлагам и считам, че с подобни предложения просто подкрепям и а, създаването на по-добри филми и културното разнообразие в Европейския съюз защото е, глобалните играчи, тези, които работят е, на световно ниво, нямат проблем да се справят с 28 различни, 28 различни пазари, но нашите собствени продуценти, те се затрудняват. Те не могат да продават е, произведенията си, те не могат да излязат и да се справят с 28 различни регулаторни режими. Ето това е проблема. Там е всъщност това са препятствията, когато става дума за културно разнообразие в Европа. И зададохте въпроса за инструментите. Не съм готов още да предлагам конкретни инструменти. В стратегията очертаваме основните проблемни области и вече ще започнем работа по всяка една от тях. Искаме да излезем и с законодателни предложения, и с незаконодателни дейности в следващите една-две години и едва след това да обсъдим какви инструменти могат да се използват. Като разбира се, всички решения ще се основават на оценки на въздействията и резултатите от консултациите с обществото. Така че твърде рано е за сега да коментираме конкретни инструменти, дали ще е директива, дали ще предложим нова, дали ще е нещо друго. Съжалявам, но за момента нямам още така в ръцете си инструменти. Доставката на почтенски пратки, напълно сте прави. Високата цена на тези доставки е една от основните пречки за електронната търговия в Европейския съюз. И както ние всички знаем, доставката на подобни пратки се формира върху разходите, или поне така се твърди. Но е много трудно да установим всъщност какво точно е взаимоотношението разходи-цена. Смята се, че най-голямата част от цената се формира от предходни оговорки, но реално, примерно в Полша, доставка от Белгия до, до а, Полша, пратка от 2 кг струва 26 евро, а от Полша до Белгия 14 и нещо евро. но в Польша цената на труда е много по-ниска, за разлика от Белгия. И цената от страната, където цената на труда е по-ефтина, съответно и цената на практика – е по-ниска. Задания. И Швеция. Много е трудно да разберем защо доставката на пратка от една страна до друга струва 27 евро, а от е, втората към първата 42. Става дума за Малмин и Копенхаген. Два града, които са практически долепени. Разстоянието е съвсем не е дале, голямо. И аз лично съм удовлетворен от подобна услуга. Примерно поръчах си килим 2 на 3 метра от Германия и платих за доставката 8 евро. 2 на 3 метра килим. Това е невероятно. Не става дума за 2 кг и съответната цена от Копенхаген до Малния. Затова трябва да изискаме повече прозрачност. Не искам да започваме с регулиране на цените, но все пак нека да сме наясно как точно се формират те. За ам, директивата за универсалните услуги. Аз не мисля, че сме, сте готови да се отваря отново за разглеждане тази директива, но съм съгласен, че ще се наложи да го направим, защото в момента намалението е с 15 до 20% на година. И мина, миналата седмица имахме среща с представителите на националните почтенски служби и те бяха много оптимистично настроени, защото считат, че тези пратки намаляват намаляването на трафика на писма, което цитирах преди малко. Тоест, услугите за доставка и на пратки са твърде, съвсем добри вече. А, има оплаквания, че няма прозрачност а, в системата за проследяване но мога да кажа, че сега в мнозинството от страни членки има вече подобни системи, които ни дават възможност да се ориентираме до къде е стигнала практиката, когато тя не е там, където се очаква да бъде. Та, за това съм много благодарен не обвин... отправям обвинения към почтенските служби. Знам, че тяхната работа никак не е лесна и те се справят много добре. А що се отнася до е, регулирането на колективната економия, економика, тези неща са никак не прости. Понякога липсата на регламентиране е най-доброто регламентиране. Ние, може би, има места, в които не се налага да, да се намесваме. Ако се установи, че има общи проблеми, обаче ще се наложи да се намесим. интернет трябва да е открит и за новаторство. С регулиране много лесно можем да убием този дух на новаторство и трябва много да внимаваме да регулираме единствено там, където е необходимо. За роуминг всички знаете, смятам, моите установище – за свръхоблагането на, на, с такси на роуминг. И по време на последната предизборна кампания на Европейския, е, за Европейския парламент всички партии обещаха да се премахнат таксите за роуминг и сега е време да изпълним това, което дадохме като обещание на господавателите. Знаете, че предложението, направено от председателството, е добро в смисъл, че ще можем да започнем с триалог и преговори с Европейския парламент и комисията и страните членки. И премахването на свръх таксите за роуминг – далеч не е постигнало удовлетворителни успехи. 5 плюс 5 плюс 5 не е режим, който можем да приемем. Ние обещахме на гласоподавателите да махнем тези такси и трябва да си изпълним обещанието. Много благодарим на комисаря Ансип за неговото присъствие тук днес след обед. Thank you. So, and I, I'll, I'm ready to be here once again if you will invite me. Now... I think we'll be... С удоволствие ще дойда отново, ако ме поканите. Ще ви поканим, господин комисар. Само не следващия петък. Добре, нека да не следващия петък. Time and then we'll let you depart. We're now moving on to the next part of our agenda on the budget. Um, I see a rapporteur is here and... Um, Последващата точка, бюджета, докладчикът е тук. Отлично. Ще поговорим по темата. Господин Фернандес тук ли е? Отлично. Госпожа Калис Флеш е тук. Кой иска да започне? Господин Фернандес. Ще повядайте. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда много кратък. Основните линии и насоки за европейския бюджет вече бяха приети в пленарна зала. Не съм експерт. по-скоро очаквам да чуя какви са вашите приоритети, какво трябва да включим в бюджета за 2016 година. Основните неща могат да се очертаят с три е на френски или на английски. Заетост, амплуа, антеприз, предприятие и предприемачество. Тоест да се насърчат програмите като Козме, Ризон 2020 година, Разъм Плюс, инициативата за младите, така че да се развият нови предприятия. По отношение на вътрешната солидарност имаме фонда за Кохезионния фонд. А, що се отнася до солидарността във външно-политически план, трябва да имаме предвид ролята, която трябва да играе Европа в световен план. Четвърта точка ролята за а, хуманитарната помощ на Европа. И така, Основните проблеми при плащанията се очаква да приключат през 2015 година. Очаква се съветът да спази постигнатите компромиси. Във връзка с работата на нашата парламентарна комисия, през май се предвижда комисията да представи своя проект бюджет. Нещо важно за вашата парламентарна комисия са подготвителните действия и пилотните проекти. 4 юни е денят за подготовка за основните проекти, пилотните проекти и след това срокът е 3 септември. Подават се бюджетни изменения до тогава, след това в средата на септември резолюцията през а, септември, в края на септември гласуваме резолюцията, 28 октомври гласуваме в пленарна зала и след това помирителна комисия от 29 октомври до 18 ноември по отношение на пилотните проекти. Има една, а, три елемента. Един, едни подготвителни действия, едно подготвително действие и два пилотни проекта, които трябва да се задействат а, тази година. А, програма за действие в областта на митниците – която тази година е увеличена в сравнение с бюджета от 2014 година. Има и а, увеличение а, по програмираните проекти и сравнение с 2013 година. Бюджета на комисията трябва да бъде представен на 27 май. По рубрика 3 се предвижда, по функция 3 се предвижда увеличение в сравнение с 2014 година от 0,6 милиона евро и за 2016 година се предвижда още едно увеличение. Всичко това в рамките на програмирането на многогодишната финансова рамка. Тук съм, за да ви предоставя цялата тази информация и да разбера какви са вашите приоритети и да видя дали всичко, което според вашата комисия е важно, попада в този бюджет. Бюджет, който е малко по-висок от този от, от предходната година, но както знаете е ограничен до 1% от общия, общия национален доход на ниво Европейски съюз. Това е информацията, която имам. И сега бих се радвал да чуя какви са е, основните неща, които са важни за вас. Thank you very much. It's a great pleasure that you're here to outline, I think, your... Благодаря ви много. Радвам се, че сте тук. Че очертахте основните приоритети малките и средни предприятия, заетостта и предприемачеството като цяло. Дам думата на нашия докладчик. You, Благодаря, госпожа председател. Благодаря, господин Ферандес. Ще се изкажа на унгарски. Е, Благодаря. Благодаря на господин Фернандес за информацията, която получихме. Ние познавахме на основните точки, знаехме ги. На, миналото пленарна, на миналата пленарна сесия гласувахме структурите за проекто бюджета, но най-напред искам да кажа нещо за тази структура, за тези структури. Като член на ИМКО, Нещо ми липсва при тези структури, а това е именно вътрешния пазар. Виждам, че се концентрираме главно върху инвестиция, плана за инвестиции. Но нека не забравяме някои теми. Теми, които са свързани с растежа на Европейския съюз. Може да развием вътрешния пазар, да, но не бива да забравяме защитата на, потребители, на потребителите. Е, тези аспекти за нас са много важни за нашата комисия. Вътрешният пазар е важен политичес, важна политическа област и това, това е така, това е, трябва да остане така, но за тази цел ни трябва един добър, е, добре функциониращ вътрешен пазар и е, е, завършен вътрешен пазар. А сега ще премина към приоритетите ни. Най-важният ни приоритет – е политиката за потребителите. Това е един от приоритетите на целия Европейски съюз. Изхождаме от становището, че ни трябва достатъчно финансиране за постигането на целите в тази област. Обедени сме, че ни трябва бюджет, който ще осигури доверието на потребителите да бъде удовлетворено. Хората трябва да знаят, че интересите им са защитени. Трябва да има и достатъчно средства за интелигентното и устойчиво развитие и за целите на заетостта. Следващият приоритет е Митническият съюз и борбата с злоупотребите и измамите. За да отбележим напредък тук, ни трябват повече средства. Защо споменавам борбата с измамите? Не зная, не съм сигурна. Дали, споменавайки Митническия съюз, сте взели предвид и борбата с измамите? Мисля, че ни трябват повече средства и за форума за единия пазар. И още нещо. Искам да спомена между нашите приоритети, а именно платформата за разрешаване на спорове онлайн. Тук ни трябва многоезиков инструмент, който да разрешава споровете онлайн. Когато има проблеми, при покупката или продажбата на стоки или при предоставянето на услуги, често възникват спорове. Тези спорове трябва да могат да бъдат разрешени в рамките именно на тази платформа. В началото на май, както разбирам, ще обсъждаме проекта в нашата комисия и тогава ще може да навлезем в повече подробности. Благодаря. Thank you to our, uh, Благодаря на докладчика ни. Мога ли сега да дам думата на някой от докладчиците Сянка или на някой от координаторите? Да, заповядай. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко. Нашия принцип за бюджета е горе-долу. Е, е винаги един и същи. Ние нямаме намерение да, увели... да подкрепим увеличение в разходите или нови пилотни проекти освен ако не е от, напълно доказано защо те са необходими. Става дума за пари на накоплатите, не искаме те да се харчат безотговорно, но ако има пилотни проекти, за, ко... за които може да се докаже, че са необходими, добре, но тогава трябва да се отреже от други части на бюджета. А само да уточня, тук става дума за бюджета, при който а, в Европа, ако нещо не се използва от бюджета, той се, тази част от средствата се загубва, така че средствата могат да се използват за тези проекти. Разбирам това, но ако други парламентарни комисии не се кандидатират за тези проекти, тогава средствата ще се спестят. Да, но тези средства ще се загубят и няма да бъдат направени неща, които могат да бъдат направени с тях. Имаме тук отговорност да работим за, за общия интерес. Коментар без микрофон. Заповядайте. Благодаря, госпожа председател. Искам да приветствам предложението на господин Фернандеш. Съгласен съм с докладчика. Мисля обаче, че би било добре ние в нашата комисия да си дадем сметка защо се подчертават тези важни елементи – етостта, предприятията и предприемачеството. Не си спомням до сега докладчикът за общия бюджет да е бил в такава хармония с нашите приоритети. Така че искам да подчертая това. Също така, както казахте, нашия бюджет се включват е, малки и средни предприятия и обучение, което да им се предостави във връзка с новите технологии. Тук не говорим за твърде много средства, говорим за предоставянето на малки суми там, където можем да постигнем нещо достатъчно значимо. Както каза господин Фернандеш, до 4 юни имаме възможност да направим предположение за 2016 година за тази област. И а, тук бих казал следното. Не е добре да забравяме, че можем да правим предложение в областта на потребителите, защитата на потребителите и правата на потребителите. Това, според мен, е важен приоритет за 2016 година. Благодаря. Благодаря. Има ли други колеги, не, които искат да се изкажат? Не. Комисията? Нямате желание да се изкажете? Докладчиците имат ли допълнителни коментари? Господин Фернандеш? Няколко коментара? Да, бих желал да благодаря за всичко, което бе казано до тук от моите колеги. Искам да подчертая, че вече е свършена доста работа от страна на докладчика. Постигнато е много. Не трябва да забравяме, че бюджета на Европейския съюз не на парламента, той е още по-малък. Бюджета на Европейския съюз е близо 1% от брутния национален доход. което означава близо 1% от брутния вътрешен продукт. В Съединени щати, в Съединените щати това са 20%. Това е инвестиционен бюджет. 94% от него отиват за инвестиции. Само 6% отиват за административни разходи. Това е един бюджет, който има действителна добавена стойност. Това е един бюджет, в който в много държави членки всъщност предоставя 50% от публичните инвестиции. Именно за това е толкова важно средствата да се използват добре и да се защитават. Много е важно всички да знаят, че въпреки, че Европейския съюз е минал на 28 държави членки, Общия бюджет на Европейския съюз е близо 1% от вътрешния от брутния вътрешен продукт. По плана Юнгер една от основните цели е да се подсили вътрешния пазар. Ако говорим за инвестиции в цифровия пазар, за енергетиката, очевидно че тази хармонизация е много важна. Още нещо. много е важно да има предвид, че политиката за потребителите е приоритетна за нас. По някакъв път забравяме, че в Европа има 500 милиона потенциални потребители. процента от приходите от Митническия съюз са отиват към бюджета и борбата срещу измамите трябва да бъде задълбочена. Трябва да се види до каква степен може да е, има възможност потребителите да инициират съдебни дела за защита на своите интереси. Още не е сигурно колко ще струват общо програмите, действията за митниците – са предвидени е, с 71,8 милиона евро в функция 3 2, се предвиждаше 25,9. Сега чакаме предложението на комисията. Ще видим как работят двата пилотни проекта и подготвителните действия, които текат. Благодаря за помощта ви, за информацията и за приоритетите, които изложихте, които вървят в същата посока, в която върви и доклада. Надявам се, че ще се видим и ако не се видим в парламентарната комисия, ще обменим мнение и посредством измененията, които вие ще приемете. Благодаря. Благодаря, господин Фернандеш, за това, че сте тук в нашата комисия днес след обед. Подчертам, на 24 април се подават проект по изменението за прилаз, 6 и 7 май в Фимко се обсъждат измененията. Крайния срок за изменение 12 е май, гласуване в Фимко от 4 юни, при Емане Фимко и на прием пилотните проекти. След това 17 юни първо подаване. И така, това е. Благодаря, господин Фернандеш. Предвиждаме се към следващата точка от дневния ред, последната точка доклада за търговията с продукти от тюлени. Господин Бушой има думата. Thank you very much, uh, Madam Steyler. Uh, first of all, I would like to thank uh, my colleagues, the shadow rapporteurs. Благодаря, благодаря на докладчиците в Сянка и моите колеги, на секретарията, който ми помагаше, за да се справим с напрегнатия график. Надявам се през юни да постигнем компромис. Благодарности на координаторите и, представителите, и председателите на ИМКО. Искам да започна презентацията с една лична бележка. След като се срещнах с представители на Гренландия и Дания и неправителствени организации, считам, че ловът упражняван от инуитите няма заплаха за е, популацията от тюлени и не се извършва изцяло за търговски цели, защото те ловуват, за да издържат по този начин семействата и общностите си. Техните нужди от храна са много скромни, това е традиционен начин на прехрана и те уважават и а, животните не, не ловуват млади животни. И предложението не е само техническо, то има и своята политическа тежест. Въпросът е да се при, прилагат препоръките на СТОН свързани с регламента от 2009 за търговия с тюленови продукти. Създава се и законова основа за регламент 737 от 2010. Така че той да отговаря на съответните за разпоредби. Комисията предлага предложение, което отговаря именно на разпоредбите на 100. Приветствам предложението на комисията за пригаждане на законодателството към международните споразумения и считам, освен това е, искам да изтъкна, че то дойде с известно закъснение. Няма оценка на въздействие на основния регламент, както се изисква по седми член от съществуващото законодателство. Целта на новия регламент е да приложи разпоредбите на СТО е, спрямо е, споразумението от 2009. Затова съм съгласен с е, личаване на изключението и по, за управление на морските ресурси и искам да разбера дали има нещо в текста, който се а, противопоставя на разпоредбите на СТО. Също правото на самоопределение на иноитите и други е, местни общности, дали това не се нарушава, защото ловът на тюлени е не, не, основна част от тяхната идентичност и начин на живот. Е, той им осигурява прехрана по един устойчив начин като осигурява и културното наследство на тази общност. С помощта на правната служба обе... им установихме неточностните между членове 3 и 3.5.1 и 2 на първоначалното предложение на комисията – количеството на продукти, изведени на пазара, може да бъде ограничено само когато има доказателства, че тези е, количества са продукт на лов на тюлени изключително за търговски цели. Много трудно е дори идеалистично да можем да установим кога един подобен лов от е, начин за препитаване се преви, при, превръща в търговска практика. А що се отнася до е, разрешението за лов, там също ще има проблеми и може да има тълкуване, че е дискриминация. Затова със съгласието на докладчиците в Сянка ще го преработим в смисъл, че ловът трябва, трябва да се извършва с хуманно отношение към животните. Предлагаме член 5а, нов, за правилно уведомяване на гражданите относно продуктите от лов на тюлени. Да е ясно, че тези продукти са законни. Обществото трябва да бъде информирано. Това е по цел 2 на регламента за защита на потребителите. Като тук става дума просто да се информират хората, че това, което потребяват, не е незаконно. И приключвам с обяснението, че по член 7 внасяме изменения за това, че не няма достатъчно прозрачно. Считам, че по окончателния доклад комисията трябва да оценява въздействията върху социалните и други интереси на инуитите и други общности, включително тяхното право на прехрана и устойчив и устойчиво осигуряване на тази прехрана. Приканвам колегите да споделят мненията си, за да чуем какво те имат да предложат. Благодаря. А сега госпожа Мозе в качеството си на докладчик в Сянка. Благодаря. Аз е, този път още веднага ще започна да говоря на датски. И... Ние започнахме да работим по тази тема още през 2008 година. Бях докладчик тогава на социал-демократите по, по темата. Е, още тогава смятахме, че е хубаво да имаме забрана на търговията с тюленови продукти с оглед на това да не се да не се убиват малките тюлени. Но ние не говорим за това, не говорим и за а, продуктите, от тюленова кожа, като например е, шотландските чанти. Говорим за решението на Световната търговска организация и нашето законодателство, а именно говорим за изключението за инуитите. А, за мен е важно да кажа нещо за това изключение. А, важно е да се подчертае, че начините на ловуване на инуитите а, не създават проблеми. Затова трябва да реагираме на решението на Световната търговска организация. В какъв смисъл? В так, смисъл такъв, че а, тези корени общности, инуитите, трябва да могат да живеят от тюленовия лов. този лов, тези практики са устойчиви. А, Greenpeace също смята, че е, лова на тюлени при инуитите не нарушава никакви разпоредби и е устойчив. Тоест, би трябвало ние да намерим възможност това изключение да бъде уважено, т.е. инуитите да могат да продължат да ловуват тюлени, защото това е важно за тяхното битие. И така аз подкрепям до голяма част предложенията за изменение на докладчика. Може би някои по-различни формулировки, например изменение 6, може там да се помисли за по-добра езикова формулировка, но по принцип ние сме сигурни, че имаме едно добро изключение за инуитите. Аз ще, да, ще представя някои предложения за изменение по отношение на на начина за ловуване. Трябва да признаем, че има предизвикателства, ако търговията с тюленови продукти трябва да се забрани в някои други части на, в Европа. И тук трябва при формулировката, при формулировките да вземем предвид решението на Световната търговска организация и практиките в Балтийско море практики, които са много свързани с запасите на риба в Балтийско море. Съвсем конкретно обаче искам да кажа, че подкрепям оценката на въздействието, което, която трябва да се проведе от комисията, оценката на въздействието от този законодателен акт. И освен това, трябва да проведем кампания за заостряне на вниманието, където да обясним на европейските граждани, че практиките лова на инуитите отговарят на европейските правила. И така с интерес очаквам бъдещото сътрудничество на, с докладчика и докладчиците в сянка и се надявам да спазим предварително заложения график. Благодаря. А сега докладчика от Екаре, докладчика в Сянка. Благодаря на докладчика. Това е труден въпрос. Имаме доста кратък срок. Мисля, че проектопредложенията ви са много добри. Те осветляват много от аспектите, с които трябва да се справим. От наша гледна точка най-важното е да отговорим на решението на Световната търговска организация. Това по принцип е важно за нас. Е, това определя и основната ни позиция. Сега, по отношение на изменение трето, той зачертава текста на комисията. Комисията предлага, че няма е, хуманен метод за лобуване, за убиване на тюлени. Аз лично смятам, че комисията е права. През 2006 и 2007 година въпросът беше обсъжда на дълго и на широко още припоявата на регламента и споразумението в Европейския съюз беше именно, че няма хуманен метод на убиване. Световната търговска организация не беше на същото мнение. А сега по отношение на двете изключения. Аз подкрепям изключението за имунитите. Според мен е ясно, че тази общност живее от този лов. Значи не става дума само за препитание, става дума за осигуряване на цялото битие на общността. По отношение на изключението за управление на морските ресурси. Тук нещата са по-сложни. Това е част от компромиса, който а, опосредства забрана и, забраната и вероятно без това изключение забраната няма да получи политическа подкрепа. Но решението на Световната търговска организация е много ясно. Ние трябва да заличим това изключение. Моят въпрос е към докладчика. Може ли да а, може ли тук да действаме по различен начин? Ако да, добре. Ако не, може би трябва да приемем решението на Световната търговска организация. И въпрос към комисията. Как смята да действа комисията така, щото двете изключения да не се злоупотребява с тях? Как? Каква ще, какъв ще е подхода на комисията? По принцип, Подкрепям коментарите за е, кампанията, за информационната кампания, но тя трябва да се ползва с минимален бюджет. Хората трябва да знаят за какво става дума в тези изключения и че купувайки тюленови продукти, те са легални. Това е по принцип от наша страна и с интерес и аз очаквам бъдещата ни работа с докладчика и докладчиците в сянка. А сега докладчика от името на либералите. Благодаря. Благодаря на докладчика за много добър проект от доклад и искам да му благодаря за доброто сътрудничество и както казахме, имахме много добро заседание с делегацията от Гренландия и с представители от датския парламент. Благодаря за това. Докладчикът ни моли за коментари е, от наша страна. Мисля, че вие успяхте, сте успели да намерите добър баланс. От моя перспектива е важно да видим как да се съотнесем и да уважим решението на Световната търговска организация и в същото време да уважим двете изключения, особено това за инуитите. Вие търсите нашия съвет за изключението за управлението на морските ресурси. Мисля, че тук трябва формулировките да се заострят. Това е моето мнение, но това е и предмет на преговори с комисията. Искам да ви попитам дали това изключение трябва да е абсолютно заличено или да бъде все пак запазено. Аз лично го смятам, смятам, че е странно и неморално, ако се осовем в ситуацията, че е, ловът на тюлени е разрешен в Балтийско море, но тюлените трябва да бъдат из изхвърлени обратно в морето, а пък ние имаме приети вече, прията вече забрана на изхвърляне на свръх или прило улов. Бих искала тези аспекти да бъдат ясно осветлени. Вече имаме становище от Инта. Докладът според, според мен е добър, изключението за инуитите е добро. Ясно е, че инуитите се припитават от тюленови продукти, съгласна съм с изключението. Подкрепям и кампанията, информационната кампания. Не става дума тук за е, търговска кампания, това е ясно. Ясно е, че става въпрос да се обясни на хората, че инуитите ще могат да продължат да, да ловуват и да търгуват с тюленови продукти. Хубаво е, че докладчикът подчертава факта, че комисията трябва да проведе оценка на въздействието на този законодателен текст. Надявам се, че всички разбираме какво огромно е въздействието, какво огромно ще бъде въздействието в Гренландия особено, върху инуитите. Така че знае, разбирам, оценката е много важна тук. Благодаря отново за добре свършената работа и с интерес очаквам бъдещата си, бъдещото си сътрудничество с докладчика и докладчиците в сянка. А сега а, от ГУЕ дали има колега? Добре, господин Дюран има думата. Благодаря, госпожа председател. Съвсем накратко. Първо, за да поставим дебата в подходящите рамки и да има яснота, нека да кажа, че въпросът за хуманното отношение към животните е взет предвид и е ясно, че няма добри методи за убийство на тюлен. Не трябва да се използва измененето на този регламент, свързано основно с искането на Световната организация по труда, за да се добавят допълнителни изменения в опит на промяна, за промяна на равновесието. Световната организация, търговска организация, взема предвид случващото се тук и своите правила. Имаме някои изключения по морските въпроси, по инуитите е ясно, че не може да се а, застрашава а, възможността на тези хора да просъществуват. Тук става дума за хуманитарен въпрос и както иска и и СТО и Комисията за нелегалната търговия с стоки от тюлени, тези неща се вземат предвид. Ние изискваме от докладчика да направи всичко възможно регламентът да остане в, е, да, да запази забраната и да има само една, едно единствено изключение, свързано с оцеляването на инуитите. Благодаря. Е, СПД Марко Зуло. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика. Нека да, да заявя на пред докладчика, че търговията с теленови продукти е жестока. Жестока, що се отнася до начина по който се добиват суровините, жестока по отношение на, на средата, в която се добиват суровините. Аз бях изключително потресен от факта, че малки тюленчета се раняват с харпуни, след това се влачат по леда и накрая биват убивани жестоко. И нека да не забравяме, че твърде често тези продукти попадат в мрежите за нелегална търговия – много често от тези мрежи печели организираната престъпност. Този парламент трябва да направи всичко възможно този тип практика да приключи. Благодаря. Това бях изказванията на докладчиците в Сянка. Много се радвам, че господин Дорнан е тук днес. Той ще говори по темата. Той ни представляваше на междупарламентарната среща Европейски съюз и западни скандинавски страни. Благодаря. Аз ще говоря също на датски. Тази тема наистина е много важна и занимава много заинтересовани страна. Има е, доста недоразумения по това как е, тюлените биват хващани и биват ловувани. Имаше среща в Брюксел на 26 март на която Северният съвет разискваше разиска именно тези въпроси. Имаше представители на Норвегия, на Исландия и на Европейския съюз. Тема беше естествено и Разисквано беше и решението на СТО. Е, говорихме и за промените на климата. По отношение на производството на тюленови продукти. Е, Фериорските острови подкрепиха Гренландия по отношение на забраната на търговията с тюленови продукти от 2009 година. А, от 2010 година регламентът е в сила и той имаше голямо негативно въздействие в Гренландия. Пазарът на тюленови продукти почти се е свил съвсем, именно поради изключенията. Колегите от Гренландия казаха, че лова на тюлени е важна част от гренландската култура и тради, традиция. Има много животни в Арктика. Ние по принцип отглеждаме и ядем други животни, но когато се говори за тюлените, ловът на тюлени е, се ползва с много лош имидж. Имаше филм, чиято тема беше хуманното убиване на тюлени. Представителят на Гренландия изрази голямото си опасение а, поради изключенията, провокирани от Канада и подкрепени от Норвегия. Би трябвало да се спрем на следното, когато говорим по този въпрос, а именно различния начин на лов на тюлени, устойчиви, устойчивото използване на арктическите ресурси от инуитите и Начина по който се ловуват тюлените в Гренландия и в Канада. Тези три неща би трябвало винаги да се вземат предвид. Е, имаше и други неща в дневния ред арктическото сътрудничество и борбата срещу промените на климата. Радвам се, че мога да съобщя, че се обединихме около общо становище с арктическите партньори и двете страни, а именно европейския партньори и арктическите страни, ще имат обща позиция в Париж Арктика е много силно засегната от промените в климата. А, благодаря. Благодаря, много интересно беше казаното от вас. Господин Ян Нилсен, искате ли да се изкажете? Благодаря. Vill om Благодаря. Искам да говоря и за тюлените в Балтийско море и да говоря за другото изключение, за устойчивото управление на морските ресурси. Изключително критично съм настроен към факта, че комисията не взема предвид интереса на скандинавските държави. Нищо не се прави, за да се разтълкува решението на СТО. за да а, остана, да, да се запази лова на тюлени, а, това е мярка, която е свързана с местните общности. 33 хиляди от е, тяхната популация. Около 300 тюлена се ловят в, а, в а, Швеция, 500 в Финландия всяка година и около 50 на друго място. Има липса на баланс при правлението на тези ресурси. Какви са проблемите? Обаче това всъщност по непряк начин – засяга обува, който е в националната юрисдикция. На второ място, неморално е да се ловуват а, тюлени, които после просто се изхвърлят. сериозните ловци не се занимават с такъв тип лов. Когато представихме своето предложение, се основахме направен анализ в пристанища в а, Польша, Швеция, Дания, Финландия и Естония. Бе казано, че има възможност за маневриране, но комисията изобщо не се е и опитала да вземе предвид тези възможности за маневриране. Е, трябва да се възползваме от е, възможностите на СТО за разрешаване на търговски спорове. Не сме съгласни, че трябва да се премахне изключението за скандинавските държави за управлението на тези типове ресурси. Аргументите, които се посочват, са свързани с обществения морал. Трябва да има изключение за скандинавските страни, което да настои да се избегне убиването на животни, но да не се премахне изключението за тези крайбрежни общности. Комисията трябва да анализира въздействието на този лов и върху местните общности, и върху лова, и върху а, тюлените. И за това ви моля да вземете е, нашето изключение на сериозно. Трябва да можем да управляваме ресурсите сами. Благодаря. Има представители от комисията. Добре е да ги чуем. Има представители Мартин Вълкъс е тук и Хан Стилстра. Имате думата. Thank you very much, uh, Madam Chair. Good afternoon. Um... Благодаря. Няколко думи за нашия подход при прилагането на решението на СТО. То породи нашето предложение. После ще коментираме и е, изключението за инвестите и изключението за устойчиво развитие на морската среда нашия подход към СТО. Той е много ограничен, така чисто хирургически. Тоест, премахваме само несъответствията в е, решението на или текста на СТО. Нищо повече, нищо по-малко. Чисто хирургическа намеса. По три съображения. Първо, че има срок от ЕСТЕЛ, по който сме задължен до, ни до октомври тази година да спазим е, задълженията си за изпълнение на това решение. Няма възможност да преговаряме, ако искаме да се знае, че си изпълняваме международните ангажименти в областта на търговията. После, ние е, трябва да не бъркаме е, при прилагането на това решение. Не можем да си правим експерименти как да го транспонираме, защото отново ще, защото веднага ще ни пратят в съда. Така че е, веднага трябва да се задействаме и то по правилния начин. Затова и се консултирахме с е, заинтересованите страни, за да сме сигурни, че балансът е точният. А защо е ограничени хирургически е, подхода ни? Защото ако е, се окаже, че ще атакуват европейско законодателство, ние трябва да можем да се защитим. Да имаме основания да докажем защо при, при, приемаме съответното изключение. Във всички случаи такъв е подхода и в Женева. Няма смисъл да процедираме по друг начин и не за пръв път Европейския съюз подхожда по този ограничен начин за прилагане на решение на 100. Преди няколко години го направихме с регламента за, анти, за борба с дъмпинга. Китайците ни атакуваха и парламента измени единствено клаузата, по която китайците спечелиха нищо повече, нищо по-малко. Тогава нямахме и е, възможност обаче да проведем оценка на въздействието. Просто беше напълно ясно е, на базата на съдебния процес какво сме длъжни да направим. Много сме благодарни на докладчика за неговия подход. Е, благодарни сме защото по този начин ще е, спазиме нормите на СТО в съответния срок. Изключението за устойчиво развитие на морската среда, това са едно от двете изключения, които трябва да, да решим. Ние искаме да го отхвърлим и да изменим изменението за иноитите. разликата между двете се съдържа в е, решението на 100. Защото те смятат, че е, самото изключение не е правилно формулирано. Изключението за морската среда. Ние, е, когато става дума за хуманно отношение към животните, не може да се даде изключение за лов и да се забрани друг вид улов и е, да се разреши само този, който е малък и не носи големи печалби. Това не е съображение, по което може да се прави дискриминация. А, тук, както чухме, въпроса за инуитите е различен. Тук става дума за прехрана, което вече е, е сериозно основание да се изисква това изключения. Не мога да кажа, че не са основателни изключенията и критериите за развитие на морска среда, но просто когато има забрана, не може да се разрешават продукти а, от един тип лов и да се забраняват от друг тип лов, който също сам по себе си е устойчив. Това е дискриминация, ние не се опитваме да направим нещо по този въпрос. Изключението за устойчива морска среда просто ще го премахнем. Дилема, в дилема сме, разбира се, поради естеството на самото изключение. И с това давам думата на колегата. Thank you very much. Да говоря за изключението за инуитите. Благодаря. Благодаря и от мен, госпожо председател, за това, че давате думата на комисията. Първо, нека да кажа, че напълно споделям вижданията на колегата ми по, за доклада на вашия докладчик. Смятам, че трябва да ви благодарим за спазването или следването на същата логика, която ние сме заложили в предложението си, а именно да усъвместим законодателството с решението на 100. И е, ако мога да се фокусирам само на него, там ни се дава малко марш за маневри, да е, запазиме изключението за инуитите. Не беше никак лесно да се постигне това. Много се борихме и запазихме възможността. Искаме и да я използваме, защото, както мнозина изтъкнаха тук, считаме, че това е в законовите изконните интереси на инуитите да могат да ловуват тюлени, това е част от тяхната култура и, ден... и идентитет. Затова и предвиждаме един механизъм в законодателството, който според нас ще бъде приемлив по силата на решението на 100. Трябва да подчертаем, че настоящето изключение трябва да може да се прилага за всички инуитски общности, независимо къде живеят Гренландия, Канада или някъде другаде. Също така е, приветстваме думите на докладчика за разрешителния режим и лицензите. Това не би следвало да е част от предложението с съответните изложени съображения, с които ние сме съгласни. И сега преразглеждаме регламента за тюлените, така че той да отговаря на изискванията на 100. И не би трябвало неволно по погрешка да създадем текст, който да създава условия за дискриминация. Това трябва да се избягва и за това приветстваме и мнението на докладчика. С това аз приключвам, госпожо председател. I'm just going to pass to our... Благодаря. А сега докладчикът има думата. Благодаря. Съвсем накрая, накратко благодаря на колегите за техните думи, за общата подкрепа, която ми оказват. С интерес ще изчакам допълнителни идеи или предложения за формулировки, за да стане текстът още по-ясен. Подкрепям общото становище, че не трябва отново да водим дискусия, която вече бе проведена преди години. Трябва да адаптираме законодателството си с решението на Естел и да не рискуваме ново международно недоразумение с правни елементи. Много от правните консултанти смятат, че нов проблем може да се появи, нов правен проблем, но аз не смятам така. Смятам, че тюлен, тюлен, лува на тюлени от инуитите е оправдан, оправдан. Благодаря на колегите, които обясниха ситуацията на инуитите и намаляването на търговията, защото много от европейските търговци смятат, че търговията с тюленови продукти е нелегална. Затова помолих за информационна кампания, не за промоция на продуктите, а за да се обясни, че тази търговия отговаря на европейските норми. Срокът е кратък, до октомври Европейската комисия трябва да е, е подготвила последващите актове. През юли или най-късно през септември трябва да гласуваме текста. Текст, срокът е кратък, но след проведените заседания, след днешната дискусия, аз съм много оптимистичен, че наистина парламентът ще свърши работата си на време и че ще може да проведем успешни преговори с съвета. Благодаря, колеги. Очаквам с интерес и с нетърпение вашите допълнителни предложения. Председателката. Срокът за изменение 20 е април, обсъждането им ще бъде 27 май, гласуването в Имко ще е 4 юни и гласуването в пленарна зала ще е през септември. Благодаря ви, колеги. Закривам заседанието, обявявайки, че на 6 май в 9 часа ще е следващото ни заседание. Благодаря.